316, алинея 4 от правилника за дейността на Европейския парламент. Ще намерите информация за тази корекция на уеб страницата на парламента. В момента, в който корекцията влезе в сила, тя ще бъде публикувана и на нашата страница.